Då så, eh, välkomna. Така, добре дошли на всички. Нека да започнем заседанието. Е, искам да пожелая приятно завръщане след летните отпуски. Започваме днешното заседание. Току-що се проведе заседание на координаторите. И за това пристъпвам направо към втора точка, приемане на дневния ред. Ако няма желание за промяна, приемаме, че дневния ред е прият. Е, точка трета от дневния ред, съобщение на председателя. Най-напред бих искал да поздравя господин Инаки Ирнандес. Е, той е наш нов колега. Добре дошъл на нашето заседание. Следващото заседание на нашата комисия ще се състои в Страсбург. Не, извинете, едно от първите следващи заседания ще се проведе на 21 октомври в Страсбург. Тогава ще се проведе заседание на комисията, но междувременно ще има заседание в Брюксел. Следващото съобщение на председателя, точка четвърта, по препоръките на координаторите от 10 юли. Всички препоръки бяха разпратени и ако няма никакви забележки, приемаме, че сте съгласни с препоръките. По пета точка, одобрение на протокола от заседанието от 21-22 ноември, от 9 февруари, 27-28 февруари 2012 и 21 март 2012. И незабавно пристъпваме към електронното гласуване. Има е, три три доклада и сега пристъпвам към английски. Първо е повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Искам да попитам госпожа Пападополо дали иска да вземе думата. Добре, в такъв случай пристъпваме към гласуването. Искам да ви съобщя, че има двама члена, един от които съм аз, които са се забравили карта за гласуване. И е, заради това, ако е необходимо, е, тогава ще е, поискам карти. Така, изменение номер едно. Започваме с изменение номер едно. Да, госпожа Първанова. Искам да ви се извиня, но аз също съм се забравила картата. Да, е, резултат от лятото. Е, и така. Измерение номер едно. Ако обичате, които са за да вдигнат ръка, против, въздържали се, мисля, че трябва да проверим. Начало на гласуването по изменение номер едно. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 7 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим по изменение номер 7, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 Е, мисля, че сега можем да пристъпим към изменение номер 14 направо. За, против, въздържали се, приема се. 13 е, и 15 отпадат. Сега гласуваме за 16 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. О, мисля, че трябва да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 против, въздържали се, приема се. Е, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, е, цял, целият доклад, начало на гласуването. Край на гласуването. И ясно е, че се приема. We then go to... Сега преминаваме към точка номер 7. Положението с... свързано с човешките права в Сахел. Първо е за, против, въздържали се, приема се. Сега, 11-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 12-то за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение. Разделно гласуване на 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да провериме по втора част, моля. Гласувайте по втора част. Край на гласуването. Приема се. Трета част за против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение за против. Въздържали се. Приема се. 15 се оттегля. 16 за против въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. Ми, мисля, че е прието, но нека да провериме изменение 17. Гласувайте, край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 300 на части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33-то за, против, възпри... приема се. 34-то за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Сега 39-то за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим още веднъж 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Приема се. Сега преминаваме към точка номер 8. Всички глави на бюджета за 2014 година. Докладчика тук кли. Е? Някой иска ли да вземе думата от името на докладчика, който отсъства? Start... Не, тогава продължаваме с гласуване. Започваме с изменение 6240. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6201. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това продължаваме с 6203 за, против, въздържали се, приема се. 6219 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 6219. Проверка с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 6218 за, против, въздържали се, приема се. 6243 за, против, въздържали се, приема се. 6243 за, против, въздържали се, приема се. 6217 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност ще проверим и 6217, начало на електронното гласуване, край на гласуването. Приема се. 6206 за, против, въздържали се, приема се. 6244 за, против, въздържали се, приема се. 6252 за, против, въздържали се, приема се. 6223 за, против, въздържали се, приема се. 6209 за, против, въздържали се, приема се. 6210 за, против, въздържали се, приема се. 6224 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. И сега към следващата страница 6222. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6221 за, против, въздържали се, приема се. И това означава, че 6231 и 6212 отпадат. Така че преминаваме към 6213. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към 6215. За, против, въздържали се, приема се. 6235. За, против, въздържали се, приема се 6250 за, против, въздържали се, приема се 6251 за, против, въздържали се, приема се. И сега имаме последното изменение. Това е а, устно изменение. Първо ще попитам дали има възражение срещу включването на това а, устно изменение 6253. За него говорим. Тогава да преминем към гласуване. А, за, против, въздържали се, приема се. And there's no vote няма да има общо гласуване на всичко заедно, така че приключихме с гласуването на този етап. Благодаря. Okay, да ти бокс. Now we now go back to Swedish. Е, така, е, сега е, се връщам обратно на шведски. Така, приключихме с, с е, гласуването и сега пристъпваме към обичайната ни работа. Девета точка – жените с увреждания. Първо давам думата на госпожа докладчика Ангелика Вертман. Благодаря ви. Аз мога да ви кажа, че имаме 196 изменения и аз мисля, че всички мои колеги по тяхна инициатива и по тяхна воля е, се потрудиха много върху е, доклада. Търсихме компромиси и съм е, сигурна, че компромисите са успешни. Дори бих казала, че някои изменения бяха полезни, някои обаче прекалено дълги. Имаше и изключения. Имаше освен това някои изменения, които се повтаряха за момента аз мога да кажа, че ще направим всичко възможно, за да намерим положителни компромиси. Ще се обърнем към докладчите в Сянка своевременно, за да чуем тяхното мнение и е, за да може колкото се може по-скоро да се гласува доклада. Искам да ви кажа, че има едно изменение. Това е изменение номер едно – и искам да предупредя всички, че ако се приеме това изменение, е, всичко ще се отложи ние няма да знаем. Може би ще трябва е, всичко да се преработи. Е, отново да е, искаме одобрение за доклада с, нов, с ново заглавие, така че няма да сме сигурни дали изобщо доклада ще се гласува в пленарна зала. Просто ще отложим нещата, е така, за да ги отложим. Искам освен това да ви кажа, че до сега от е, реакциите, които съм чула, докладът е много важен. Много доклади толкова се потрудиха върху всички изменения е, по време на, на подготовката на доклада, че в никакъв случай не бива да отлагаме повече неговото гласуване. Обръщам се към всички и естествено очаквам с внимание вашите коментари. Благодаря. Мисис Пападополо, плиз. Госпожа Пападополо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчика в Сянка от името на социалистите и демократите и искам да поздравя докладчика за различните проблеми, връзките, родителството, семейните връзки, също така защитата срещу насилие и изнасилване на жените и защо е, всякакви издевателства с жени, които са с увреждания, борбата срещу дискриминацията на тези жени, е, това са инвалиди. И действително 196 изменения е, показват, че ние сме се опитали да подобрим доклада. Е, мисля, че сме вървяли в една посока как да се борим с е, неравенството, как да помогнем на жените да имат нормален живот, как да се развият като личности, как да се спазват техните права като граждани в нашето общество. Аз цяло подкрепям това, което каза е, госпожа докладчика Ангелика Вертман. И ще бъде действително е, много сложно, ако променим заглавието. Мисля, че в настоящия си вид заглавието е удовлетворително. Ние всички се потрудихме, всички представители на групите, е, за да бъде качествен доклада, трябва да гласуваме за него и изобщо да направим всичко, което е по силите ни, за да го гласуваме. Благодаря. Госпожа Фрега. Мисис Фрегълт. Да, госпожа Фрега. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка от името на Народната партия. И искам да кажа на госпожа докладчика, че докладът е особено полезен и измененията, които сме внесли от името на Народната партия, са между 40 и 45 и искаме да задълбочим въпросите свързани с жените с увреждания, особено проблемите за достъпа на обществени места. В комисията се обсъжда този въпрос. Правата за достъп може би ще бъдат гласувани до края на годината защото достъпът и инвалидността не трябва да засяга само жените, но цялата цифрова сфера, транспорта, социалната сфера и така нататък. Така че нашите е, изменения са по посока на пълната достъпност. не само достъп до сгради, но също така е, до ежедневни грижи, за образование, образование, което да ги приобщава към обществото, здравеопазване и заобщо всички сфери на обществото. В комисията гласувахме директива за цифровизацията, защото ние сме в ера на цифровизация и трябва е, съдържанието на тази цифрова цивилизация да бъде достъпна. Не става въпрос само за цифрова достъпност, но също така и за достъпа чрез интернет за да може да се адаптира мрежата е, към зрителни и е, слухови недъзи, а също така и към психически заболявания. Например, при синдром на Даун е, който е, трябва да предвижда упростен достъп до съдържанието в интернет. Е, говорим също така и информация за здравеопазването, за обучението през целия живот и защо за образование, което да приобщава инвалидите към обществото и то да се превърне в приоритет има глава, по силата на която е, жена с увреждане е, е, да не да не получава контрацептиви противно на волята й. Тоест да не им се налагат контрацептиви противно на волята им. Особено в областта на пазара на труда за да постигнем целите, които сме си постигнали в стратегията 2020 за достъп до пазара на труда, няма да можем да, постъг, да постигнем целите си, ако инвалидите не са включени в пазара на труда. Трябва да прилагаме и конвенцията на ООН, която говори за адаптация на работните места, за да могат жени с увреждания да имат достъп до тях но много работодатели не адаптират разумно тези работни места и това е форма на дискриминация. И в нашите изменения искаме държавите членки да включат показатели за жените с увреждания в всички възможни аспекти, за да може ние, като Европейски съюз, да имаме една моментална снимка на ситуацията. Пазар на труда и всички останали отрасли от гледна точка на положението на жените с увреждания. Говорим както за европейския пазар, така и за националните пазари. Да имаме данни, статистика, при която се посочва пола, но също така се посочва и съответния недък. А сега, специално за насилието. Мислим, че насилието според пола е особено проявено при жени с увреждания. И заради това трябва да е, приемем мерки за всяка форма на насилие е, срещу жените с увреждания. Благодаря много, госпожа Зубер. Имате думата. Е, бригада. Благодаря. И ние сме съгласни в общи линии с съдържанието на доклада и предложенията на докладчика. Предлагаме някои допълнителни изменения, които имат за цел да наблегнат на дискриминацията спрямо жените с увреждания и по-специално онези жени, които са жертви на насилие, защото са жени, защото са жени с увреждания и най-вече защото живеят в държави, където мерките за борба с дискриминацията спрямо хората с увреждания не са толкова развити. Защото в много държави дискриминацията е предимно насочена към жените с увреждания, но по-специално и към а, обществената прослойка, от която а, а, е техния происход. Сега няма да навлизам в подробности, но трябва да се наблегне на достъпа до репродуктивното и полово здраве на жените с увреждания. Трябва да има лекари, които да бъдат специализирани, за да могат да оказват съответните грижи. Същото въжи за бременните жени с увреждания, за родилките. Трябва да бъде обучаван на персонал, който да може да им помага в специфичните дейности, също така мерки, мерки които да се вземат за а, жените с умствени увреждания. А, нека не забравим, че в момента на криза а, има спад на разходите в тази област. Понякога тези, тези ем, лица могат да извършват само дадени видове дейности, но е, предвид финансовата криза, броя на работните места в е, тези области и отрасли са спаднали също така да се наблегне на а, лицата, които биха могли да помогнат, а, специалисти, експерти, които биха могли да помогнат на хората с увреждания да имат по-добър достъп до пазара на труда, да се приспособят по-добре към а, новите изисквания. Така че трябва да се постави акцента към включването, социалното включване, за да не тяхното бъдеще да не бъде едно бъдеще на маргинали, на хора, изключени от обществото. Същевременно трябва да се вземат мерки, за да може да се изтъкне добавената стойност, която тези лица допринасят донасят в начина си на работа, за останалото общество също време, но трябва да се обърне особено внимание и на а, семейния живот, т.е. ако а, лицата с а, увреждания искат да продължат да живеят в своите семейства, трябва да бъде е, да, бъдат, да бъде улеснен е, това пребиваване, това оставане в семейството, вместо да бъдат изпращани в специализирани заведения, които изтруват много на обществото. Ние считаме, че тези е, жени са все по, а, победни и по-бедни предвид и финансовата криза и те са все по-експлуатирани и по-експлуатирани. Благодаря, казва председателят. А сега давам думата на представителката на Генерална дирекция правосъдие. Имате думата. Thank you very much. Um, we would like to... Благодаря много. Благодарности на докладчика за всичките изменения, както вече беше споменато, недискриминацията и равнопоставеността между мъжете и жените е една от основните теми и принципи в стратегията за Европейския съюз и всичко свързано с пола е заложено в дейностите в стратегията и в много от дейностите за стратегията за равенство между мъжете и жените. Например, еднаква економическа независимост изрично се споменават там жените с увреждания. Също така искаме да подчертаем, че този общ аспект е разгледан и в общия доклад на комисията който предстои да бъде публикуван по-късно тази година. А по отношение на насилието срещу жените с увреждания, бихме искали да споменем, че жените с увреждания изрично са упоменати като възможност възможна целева група в предложението за дейности, което направи комисията към държавите членки в областта на борбата с насилието. Също така е заложена темата в много други предложения на комисията също по отношение на поканите за предложения за различни проекти, в които ще могат да участват и различни неправителствени организации. Благодаря много. Благодаря, казва председателят. Сега давам а, отново думата на госпожа Вертмен за а, окончателни а, коментари по днешното обсъждане. Благодаря на всички за казаното по отношение на измененията. Както вече споменах, ще направим всичко възможно да ги съберем, компромисните изменения, колкото може по-скоро и след това ще ви ги изпратим по имейл. Благодаря много, казва председателят. Нека сега ви запозная с времевия график. Ще гласуваме на 3 октомври в комисията, а в пленарна сесия ще бъде разгледан а, доклада през ноември 2013. И така, изчерпахме тази точка от дневния ред и ще преминем към точка 10 а, от нашия дневен ред сексуално и репродуктивно здраве и права. Госпожа Ещрела е доклад а, в това отношение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните предложения. 2017 общо получихме като предложение за изменение, което а, наистина говори за важността на тази тема. 2017 изменения. От а, тях 217 е, изменения. Не мога, разбира се, да разгледам всички, за това ще подчертая колко ценни бяха приносите на колегите от различните групи, госпожа Габриел, госпожа Матера, госпожа Гарсия Перес, Гомо, госпожа Интфелд, госпожа Корнилис и господин Густавсон, господин Зубер – и много други. Благодарности за направените от тях изменения. Смятам, че те наистина подобряват качеството на доклада. Има обаче някои изменения, които няма как да приема. Тъй като те вървят срещу фундаменталните принципи и права, за които говорим. Също така вървят срещу ангажименти, поети в международни договори от почти всички държави в Европейския съюз. Смятам, че сектора на сексуалното и репродуктивно здраве трябва да се разглежда в рамките на човешките права но също така да се разглежда и на фона на стремежите за постигане на равнопоставност между половете. В някои от случаите, като че ли се поема стъпка назад от съществуващото законодателство, по-конкретно в сферата на аборта. 20 държави членки в момента а, имат а, предвиден а, аборт като възможност от другите, а, от останалите 7, 3, Обединеното кралство, Финландия и Кипър имат по-широко Окование, Люксембург и Полша са в а, друга група, а единствено в Малта имаме забрана. Какво се случва в тези държави, в които имаме по-рестриктивно, по-конкретизирано законодателство в сферата на аборта, това, което се случва е, че жените отиват в други държави членки и там осъществяват аборт. И така, съществуването на забрани в държавите членки се отразява най-вече на тези, които имат по-малко финансови възможности а, жени с по-малко финансови средства, с а, по-малко образование, жени, които не могат да си позволят да пътуват в друга държава от Европейския съюз, за да, извършат, да им бъде извършен аборт. Същото това се отнася и до недобре информираните жени. Те също не могат да се възползват от тази възможност. И така тази ситуация води до повишаване на неравнопоставеността в Европейския съюз. Ще ви припомня, че според Световната здравна организация разходите за безопасен аборт са една десета от разходите вследствие на небезопасен аборт. Става въпрос единствено за а, чисто економически аспект, разходите, без дори да вземем преди всички морално, психологически и други последствия, свързани с това. Има и други изменения, които съвпадат с други и като че ли идват от лобистки групи и като че ли някои депутати са ги приели. Има някои, които позволяват по-скоро колективни, а не индивидуални възражение срещу а, аборт, а, което аз няма как да приема. Все пак а, тук важното е, че а, трябва да има сексуално образование за подрастващите, за тинейджерите. То трябва да е конкретизирано според различните полове, така че е необходимо да има необходимото ниво на информи... информираност и образование. Има и други изменение, което променят фактически като заглавие а, сексуалното и репродуктивно здраве и права, но нека не го подлагаме а, на въпрос, а, освен ако няма основания. Също така не мога да приема изменения, които подлагат под въпрос развитието в областта на репродуктивното здраве, сексуалното и репродуктивно здраве и права в държавите членки. Всичко това е, разбира се, в посока на постигането на целите на хилядолетието, по-конкретно цел 5 всичко това е свързано и с здравето на децата и възможността за разработване на по-добра грижа преди а, раждането а, за малките деца, а, също контрацептивите и също така лекуването на сексуално предаваеми болести. Смятам, че имаме една добра основа за постигане на компромисни решения. Планира се е, среща за следващата сряда за докладчиците в Сянка и смятам, че тогава ще имаме много добра възможност да седнем заедно, да можем да разгледаме ни възможности за компромисни решения компромисни предложения, които ще получат широка подкрепа в този доклад. Като докладчик от своя страна ще направя всичко възможно да работя с всички, които са готови, пък от своя страна да, готова, е, да работят с мен, за да постигнем едно добро качество на доклада, който да бъде прият с добро мнозинство и в комисията, и на пленарна сесия. Благодаря много. Господа, госпожа Габриел има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че въпреки че въпросите за здравето, сексуалното и репродуктивното здраве често се засягат в наши доклади, рядко има доклад, е, който е изцяло посветен на тези теми и затова поздравявам госпожа Естрела е, за смелостта да се заеме с тази толкова сложна тематика и я поздравявам е, за духа и на диалог в началото на работата. Сега искам да се спра на частта, е, която вече беше засегната от докладчика. Заедно с е, моята колежка госпожа Шартие искахме да поставим ударението върху младите и върху необходимостта е, полото възпитание да се впише в по-широка рамка, а именно емоционалното развитие на младите хора. За мен това е от ключово значение, защото достъпа на, до интернет дава възможност нашите млади подрастващи да бъдат изложени на неща, които засягат тяхното здраве и интернет не е на местото си. Така че нашите млади хора трябва да бъдат възрастни хора, които са отговорни, включително и най-вече към тяхното сексуално и репродуктивно здраве. Тоест, да говорим за полово и емоционално възпитание на младите хора, но вървим в една допълнителна посока, като информираме и е, родителите, и възрастните хора, които е, дават възможност на хората, на младите хора да се осведомят по-добре за отрицателното отражение на порнографията и опасността от е, болестите, които се предават по полов път. И сега искам да привлека вниманието ви върху допълнителна проблематика, която също е включена в доклада. Здравеопазването е от компетенциите на държавите членки, но Европейския съюз трябва да насърчава държавите да споделят най-добрата практика и да се търси баланс в обществената политика по здравеопазването и генетичното здраве. И е, туризма в здравеопазването не е разрешение на въпросите за общественото здравеопазване здравеопазване. И накрая искам да спра вниманието ви на, за новородените и смъртността е, сред е, родилките. Е, въпросът за смъртността сред родилките остава въпрос, който тревожи и държави членки ние трябва да сме обезпокоени от това, че има регрес в някои държави членки на в Европейския съюз. Ние трябва да имаме предвид, че смъртността сред родилките трябва да ни безпокои. Мисля, че въпросът е добре разработен в доклада. Искам да се търси общ показател. Радвам се, че ще има среща между докладчика и докладчиците в Сянка. Мисля, че сме напълно способни да намерим компромис, за да приемем доклад, който да бъде балансиран, положителен за гражданите, не само за жените, но и за мъжете, и не само за младите хора, но и за всички, е, които е, са засегнати от тези проблеми. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Благодаря. Е, и аз съм се самозаписал в списъка на изказващите се. Аз се изказвам като докладчик в сянка по този доклад. Госпожа е, Габриел е, каза, че рядко е, на тези въпроси е, се спираме в тяхната цялост. Обикновено те са точка по някакъв друг доклад, но много рядко им се посвещава цял доклад. Така че е чудесно това, че госпожа Естрела е изготвила този доклад. Вие казахте, че е, сте били ограничени от броя на думите, е, които трябва да спазите. Винаги е така, когато се изготвят е, такива доклади. Много добре ви разбирам, защото има толкова много неща, които могат да се кажат, толкова мнения, толкова изказвания а, и темата сама по себе си не буди огромен интерес. Според мен се очертава някакво мнозинство и е, вече се приема, че това трябва да бъде основно право на жените, жените да могат да разполагат с тялото си. Е, мисля, че е, това е и извода, който се налага от мнозинството от направените предложения за изменения. Това е много важна точка и аз съм убеден, че ще изготвим чудесен доклад, благодарение на чудесната основа, която вие сте поставила, госпожо Естрела. Е, надявам се, че е, заедно ще намерим решения и компромисни изменения. Още веднъж благодаря госпожо Естрела за свършената от вас работа. Благодаря на всички е, унези, които са изготвили предложения за изменения. И така, сега ще дам думата на представители на Европейската комисия. По принцип е, давам думата само на един представител на комисията, но Европейската комисия по собствена инициатива е пожелала да има повече изказали се, но е, виждам, че са си променили мнението. Добре, както искате. Ако искате трима оратори, аз нямам нищо против, вие решавате. Давам ви думата. Е, съжаление, комисията все още не е проучила този доклад. все още няма човек, лице, което да отговаря за този доклад, така че за съжаление не мога да взема думата по въпроса и няма кой да вземе думата по въпроса. Благодаря, казва председателя. Благодаря за тази допълнителна информация. В такъв случай ще дам отново думата на госпожа Естрела за заключение под доклада. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегите и най-вече на госпожа Габриел за насърчаващите слова. бих искала също така да повторя, че аз ще направя всичко възможно, за да постигнем консенсус по различните въпроси, за да можем за да може този консенсус да бъде подкрепен от мнозинството членове на нашата комисия и на мнозинството членове на парламента в пленарна зала. Съгласна съм с практически всичко, което бе казано. Аз споменах и съм споменала, че вие всички внесахте изменения, които имат за цел да обогатат и а, разширят обхвата на нашия доклад. Всички политически групи излезаха с много интересни предложения и изменения, така че смятам, че всички условия са на лице, за да постигнем някакво добро съгласие. От друга страна, съжалявам и наистина жалко е, че Европейската комисия все още не е назначила а, лице, което да а, от да а, разпроучи този въпрос и за съжаление виждаме, че комисията няма какво да каже по един твърде интересен и полемичен въпрос, така че надявам се, че в най-скоро време комисията ще се справи с проблемите, пред които е изправена и ще можем да проведем един конструктивен диалог по въпроса. Тъй като комисията не може да не участва в дебат на специализирана комисия и по въпрос от такова значение. Прядко се случва подобно нещо и наистина съм твърде изненадана, тъй като става дума от един, за един много сложен, важен, комплексен проблем. Вярно, че този проблем а, предизвиква понякога противоречиви а, реакции, но се надявам, че наистина комисията ще се включи в най-скоро време в дебата. В сряда ще има заседание на докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще постигнем съгласие по основните компромиси и се надявам, че всички ще можем да се обединим около а, постигнатите е, решения. За унези, които не могат да участват е, в е, заседанието, моля, свържете се с мене в последствие, за да можем в двустранен план да разрешиме още висящите проблеми. Благодаря ви, казва председателят. Е, сроковете. Ще гласуваме този доклад на 18 септември, а доклада ще бъде внесен в пленарна зала на втората сесия през октомври. Тъй като ще имаме удоволствието този, тази есен да проведеме две сесии в Страсбурга. сега преминаваме към точка 11 от дневния ред. Vi är i den eh, lite udda situationen att vi... Mm, малко странно положение. Намираме се в странно положение. Следващата докладчица отсъства. Както и лицето, което трябваше да замести, както и следващия докладчик и този, който щеше да говори от негово име. Така че сблъскаме се с този с един неразрешим проблем. Предлагам ви 15 минутна почивка. При всички случаи не сме закъсняли, така че ви предлагам да продължиме в 17 часа. Ja, okej, okay. då så... И така. Продължаваме работата. Продължаваме работата на нашата комисия от 17 часа. И така, 11-та точка. Усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан. Госпожа Чешкова която е докладчик по становище. Тя ни уведоми, че Ови няма да може да присъства на днешното заседание, но е, господин Крок Хоп е тук. Той е, ще ни запознае с нейното становище. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да помоля за извинение от името на моята колежка госпожа Чешкова. Тя вече ви е уведомила. Е, има задължения в началото, е, по това време на годината, е, учебна година и така нататък. Тя ме помоли съвсем накратко да ви представя нейното становище. Има три отделни области, на които иска специално да се спре във връзка с становището. Аз ще го направя от нейно име. Първо, е, първо, е, здравето на майките. Второто, е, да се спрат ранните бракове и домашните насилие и също така ХИВ и съответните здравни грижи господин председател, жените в Южен Съдан са, изпитват най-висока смъртност сред родилки в целия свят. Естествено, че това е повод за дълбоко безпокойство за всички нас, защото да имаш дете в Южен Судан е съжалявам се, рядка възможност. Е, много често е, тя не се осъществява, е, защото при раждането има много увреждания, а също така и висок процент на смъртност или на майката или на детето, а в много случаи на двата. И моята колежка иска специално да се спре на това в своето становище и го е направила. Освен това, говорим и за ранните бракове е, и домашното насилие и тя подчертава е, всички въпроси, които редовно се обсъждат в нашата комисия. Тя иска е, да е сигурна, че въпросът отново ще бъде повдигнат в нейното становище и най-вече, че ще се отправи силно послание към властите на Южен Судан е, и да се стане ясно, че ние тук в Европейския парламент категорично осъждаме е, както практиката, е, така и допустимостта, неразумната толерантност към насилието срещу жени. Особено когато те трябва насилствено да бъдат оженени. Аз мисля, че това е нещо отвратително за повечето хора и тя вижда, че е, това, което се наблюдава, особено в е, Южен Судан, е недопустимо и нейното намерение е специално да изтъкне това. Освен това, иска да е, подчертае и значението на ХИВ и СПИН и съответните здравни грижи в Южен Судан, профилактиката и лечението. Според нея в Южен Судан е извършен известен напредък в тази област, но и разбира се, той трябва да бъде приветстван, но е, независимо от това е ясно, е, че има все още дълъг път, който трябва да се извърви, е, докато жените получат достъп до качествени здравни грижи, които са необходими за това специфично заболяване. Освен това, е, тя ме помоли специално да ви кажа, че всички колеги, е, които искат е, да вземат отношение за нея, ще бъде, тя ще бъде много доволна. За нея ще бъде много важно да вземе под внимание всички предложения. Тя очаква с нетърпение съвместната работа с колеги от комисията по изменение по нейното становище. Благодаря, господин председател. Председателят, е, благодаря ви. Аз сега давам думата на колегите, които искат да вземат думата. Аз е, ще се изкажа, защото съм докладчик в сянка по този доклад. И е, в началото Бих е, искал да ви помоля да предадете на госпожа Чашкова, която уви днес отсъства, че като докладчик в Сянка бих искал да я поздравя и да й благодаря за проекто доклада. И аз аз е, действително смятам, е, че в нейното проектно становище тя отново се е спряла на много важни точки. От една страна говори за насилието срещу жените, е, за бракове на малолетни, за престъпления. Това са много важни точки. И както вие сам казахте, много е важно да осъдим всяка форма на насилие срещу жените и е, по-специфично трябва да се спрем на някои специфични за Южен Судан е, проблеми, като например насилствени бракове и други. Е, по член четвърти аз е, искам е, да кажа, че той е много важен, защото там се подчертават е, сексуалните и репродуктивните права на жените и за това смятам, че е много важно отново да повдигнем тези въпроси и мисля, че трябва да споменат, когато говорим и за борбата срещу бедността и насилието, още веднъж е, благодаря на докладчицата по становище и, и благодаря за чудесно свършената работа, която отново ще обсъдим на следващото заседание. Благодаря. Председателят. Има ли представител на комисията, който иска да вземе думата? Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви за предложенията, които настояват за равенството на жените и участието им в държавното управление в Южен Судан. По Европейската инициатива за правата на човека ние финансираме два проекта за самостоятелността на жените. Първо, е, да отпадне насилието срещу жените чрез тяхната самостоятелност и достъп до права. И второ, е насърчаване на демократичните процеси чрез образование и участие на жените. Освен това, е, през юни комисията започна два търга за равенство между половете и накрая искам да ви кажа, че нашето представителство в Южен Судан е още е, маладо. Надяваме се да има повече проекти за бъдеще. Е, като цяло искам да кажа, че нашата генерална дирекция смята, че равенството на полове е трансверсален въпрос и разработва много механизми, за да помага на колегите, каквото и да е проблематиката и управлението и правовата държава. Е, искаме по този начин да помогнем на колегите на място, но също така и тренинг е, и имаме наши представителства Искаме е, равенството на половете да се е, прокарва в е, всеки въпрос, по който работим. Благодаря ви. А, е, за сега не виждам друг на списъка на изказващите се. Дали господин Коп Коп иска да вземе думата? Благодаря, господин председател. Отново искам да подчертая, че това е въпрос, който е много важен Днес след обед няма много хора, но все пак от името на моята колежка искам да ви кажа, че тя действително очаква е, вашите я принос и тези, които не са тук, се надявам да го разберат и е, се надявам, че ще допринесат към нейната работа. Благодаря ви. Председателят. Добре, в такъв случай е, какви са сроковете? предложенията за изменения трябва да бъдат направени най-късно до 5 септември 12 часа и гласуването ще се проведе на 3 октомври в нашата комисия. А комисията в Комисията по развитие ще гласува на 15 ноември. Така, сега пристъпваме към 12 точка план за действие за електронно здравеопазване за периода 2012-2020, иновационно здравно обслужване през 21 век. Давам думата на госпожа Рунцули, докладчик. Грация, президенте. Ситрат. <clears throat> Председател. Става дума, както правилно отбелязахте, това е становище, което предоставяме на Комисията по околна среда. С цел по-голяма ефективност в здравеопазването. Първия план за електронно здравеопазване бе е, прило... започнат да бъде прилаган през 2004 година. През последните години държавите членки ам, отбелязаха голям интерес към този план и предприеха пилотни проекти, като се наблегна на правата на пациентите, трансграничното здравеопазване и трансграничните услуги. Електронната мрежа е крачка напред към сътрудничеството и има економически и е, социални последици, които са много положителни. Целта е пациентите да могат да разполагат с една система, която да е добре е разгърната, развита и да има оперативна съвместимост между различните европейски държави членки. Ако системите са наистина ефективни, пациентите ще могат да получават персонализирани услуги, много по-ефективни и по този начин ще, бъдат, ще бъде намален а, срока и да и преметраенето на хоспитализациите, на прекарна престоите в болница. Въпросът е обаче да има достатъчно доверие, да пациентите да бъдат достатъчно информирани, същевременно да, да се информират правилно и ефективно и здравните работници, да има повече ефективност. За сега обаче все още има много... Ам, малък обмен на информация и проблема е с първоначалната цена за внедряване на системите, която е висока, но целта е до 2020 година да бъдат предоставени услуги, които за болести, които не са добре предпокрити, по-специално превенцията, да, да системата от грижи да, бъдат, да бъде много по-ефективна, пациента да бъде в центъра на а, вниманието. А, всичко това стъпило на принципите на солидарност, равноправие и ефективност. Както вече казах, Става дума за становище, което предоставяме на Комисията по околна среда. Бяха направени предложения а, в а, следната насока. А, необходимо е да въвеждането на системите, да, увеличат, да увеличи броя на работните места, жените да имат по-широк достъп да, и, да има а, достатъчно обучение, за да могат да се използват новите технологии, да се наблегне на дигитализирането, цифровизирането на, а, цял, на целия процес. На срок за внасене 5 октомври 12 часа. Благодаря, казва докладчика, е, казва председателят. Комисията би искали да вземе думата господин Аблас? А, благодаря. Благодаря за вашите предложения към плана за действие в областта на здравеопазването. Раз, ще вземеме предвид вашите предложения. Знаете, че ние работиме с държавите членки, макар и системите и разполагането на системите да е от компетенцията на, на самите държави членки, но има едни общи принципи, които развиваме относно политиките на разгръщане на системите. Тук с споменати някои общи проблеми, като проблема свързан с грамотността а, и по-специално по жените. Пациентите трябва да имат възможност да консултират, да, да имат достъп до медицинското си досие Колкото до информирането на пациентите, разбира се, има още много мерки, които трябва да бъдат предприяти. Трябва също така да се е, работи за ограмотяването на медицинския персонал, медицинските сестри, е, които ще трябва да могат да, да въвеждат е, данни, да тълкуват данни а, както и лекарите, разбира се, интегриране. Интегрирането на здравни услуги, но също така и на социални услуги към цялостните системи. Разбира се, беше споменат, споменат проблема свързан с разходите, първоначалните разходи за въвеждане на системите, но наистина тук бе наблегнато на необходимостта от оперативната съвместимост, която ще доведе до спад, до намаляване на разходите. В областта на високите технологии, информационните технологии в здравеопазването има недостиг на експерти. Това също е един проблем, който трябва да бъде решен. В момента Комисията работи по матрици за а, мониторинг и е, и е добре да видим да а, да а, изработиме необходимите показатели, които да ни позволят да отчетеме разликите в грамотността между мъже и жени, начина по който се използва софтуера от едните и другите и така нататък. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Госпожа докладчик, искате ли отново думата, госпожа Ронцули? Да, благодаря, ще кажа само две неща. Да, всички знаеме, че здравеопазването е прерогатива на държавите членки. Същевременно обаче трябва да бъдат намалени разходите и да има по-голяма интеграция. Здравеопазването е един а, сектор, който а, ще се развива все повече и повече. През 2012 този сектор представлява 5,2% от БВП, но най-скоро най- най-скоро време раз, това, тази цифра ще стане 8,5 и същевременно ще се отвоят и разходите за здравни грижи поради застаряване на населението. Ще има необходимост от повече грижи и това означава, че пациентите ще трябва да чакат все повече и повече и наистина електронното здравопазване ще бъде един, а, една пилотна мярка за решаване на проблема. Благодаря ви, казва председателя, както госпожа Ранцули спомена. На 5 септември 12 часа е последния срок за внасяне на измененията. Ние ще гласуваме в началото на октомври, а Комисията по околна среда на 17 октомври. И сега минаваме към следващата точка Европейски семестър за координиране на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2013 година. Давам думата на докладчица. Um, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, откъде идваме с този документ. Това е последваща работа от един друг документ, който беше в началото на тази година на нашата бюра. и това е начина сега, по който Европейския парламент коментира по случващото се в рамките на Европейския семестър. И така, това са два различни доклада от ЕКОН, от Комисията по економически въпроси и а, друга комисия а, в началото на годината и на края на годината също така има доклад от ЕКОН, заедно с становища от а, страна на Комисията по заетост и нашата а, комисия за оценка на случилото се през 2013 година в рамките на европейския семестър и всичко това се включва в годишния доклад за растежа в последващата година. Опитала съм се да изготвя проекто становище. Както винаги има твърде много заказване и много ограничено пространство, в което трябва да се вместим. Много изменения бяха предложени, за да се избегнат пропуски, за да се а, укрепят, укрепят идеите в становището. Основните моменти са, че основните проблеми а, остават в рамките на европейския семестър. В сравнение с направения миналата година доклад – няма оценка на въздействието на мерките в областта на равнопоставеност между половете в рамките на ограничените в бюджета. Също така няма и изискване за държавите членки за подобни мерки в техните планове за действие някои а, такива мерки са предприяти действително, но има и други програми за развитие, в които изобщо не се а, а, споменават подобни идеи за равнопоставеност между половете. Така че много а, теми има, които няма как да мониторираме правилно, тъй като липсва информация. А, доста добри препоръки. А, за конкретните държави имаше миналата година страна на комисията, които бяха свързани също с равнопоставеността между а, половете, също така услугите в областта на а, отглеждане на деца, а, възрастта, пенсионната възраст, възраст и други области, които бяха коментирани в рамките на тези препоръки, но а, повечето от тези препоръки са направени отново през 2013 година, което означава, че че държавите членки не са ги приели в миналата година. Така че смятам, че би следвало да се предприеме по-сериозно действие от страна на комисията в това отношение. Включването на всички заинтересовани страни, ние призоваваме за това от 2010 на сам и комисията и държавите членки се призовават да включат все по-добре всички заинтересовани страни в различни изслушвания и изобщо организация на различни събития, предприемане на действия, но за съжаление на този етап няма от страна на комисията план или указания, насоки за държавите членки как да организират включването на всички заинтересовани страни в своите програми и няма нищо, което да е организирано което да проследява тази идея, било то посредством конкретни препоръки за държавите членки или пък включване на индикатор, на показател в годишното изследване на растежа. Така че това ще предложим ние за организация на такова събитие и съответно включването на идеята за равнопоставеността между половете и в областта на включването всички заинтересовани страни. И сега с интерес е, ще чуя коментарите на колегите. Председателят, благодаря много. Имате думата. Чух, че вие казахте че е, с е, нетърпение чакате да чуете коментарите на колегите, но това е първото ни заседание след е, лятната почивка. Има много малко колеги в залата, е, така че по-нататък ще има и въ... други възможности. Ако никой наистина не иска да вземе отношение, ще дам думата на комисията. Явно няма желащи да се изкажат. Госпожа Врансоли. Искам да се изкажа от името на госпожа Матера. И тя понася извиненията си за това, че няма възможност да участва в днешното заседание. Комисията по права на жените и равнопоставеност между половете се обръща към Комисията по економически и бюджетни въпроси да включи темата за равнопоставеността между половете, тъй като много държави членки не са включили този аспект в своите национални програми за реформа. Важно е да се включат тези теми в научните изследвания и иновациите. Важно е да има такива цели в националните планове за заетостта Особено е важно да се обърне внимание на майките, които отглеждат децата си сами, да се заложи всичко това и в обучението по време на целия живот, също постигането на равновесие между личния и професионалния живот. Много разлики са а, регистрирани, но това не трябва да се поставя на страна. Трябва да има целенасочени указания и насоки. Ето защо аз ще предложа такива изменения, които ще допренесат за намаляването и изкореняването на дискриминацията. Една от целите е да се намали безработицата при, деци, при жените в съответните възрастови групи и да се увеличи участието на жените в пазар на труда. Трябва наистина в много държави да се разгледа сегрегацията в а, трудовия пазар. А, трябва също да се разгледа и а, разликата в заплащането между а, при мъжете и жените също необходимостта да има баланс, равновесие между личния и професионалния живот. Всичко това представлява пречка за жените и трудовия пазар. Също така сме загрижени за темата, свързана с отпадането от училище, младите, които напускат училище по-рано ето защо аз ще предложа съответните изменения, за да се справим с ранното отпадане от училищната система. И така, въпросът за разликата между заплащането за мъже и за жени. Жените са поставени пред този социален въпрос и ето защо и комисията, държавите членки трябва да предприемат необходимото. Председателят, благодаря. Госпожа докладчика иска ли да каже нещо накрая? Да, съвсем накратко. Искам да кажа, че много се радвам, че госпожа Матира беше представена много добре от госпожа Ранцули. Мисля, че много важни теми засегна тя, които ние, разбира се, с удоволствие ще включим в а, измененията на доклада. Много съжалявам, че Европейската комисия, която е една от основните адресати на моето проекто становище, която има възможност да направи необходимото по не един начин, не е тук днес, но разбира се, се надявам, че ще има възможност да говоря с тях в някакъв момент в бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Ако няма други желащи да се изкажат, ще ви запозная с а, сроковете. Крайен срок за изменения 4 септември. 5 след обед. 4 септември, 5 след обед. Комисията ще гласува на 18 септември, а комисията ЕКОН на 30 септември. И така, приключихме с точка 13 и преминаваме към точка 14 в дневния ни ред. Мерки за улесняване на упражняването на права а, на а, работещите в контекста на свободата на движение на а, работещите. Госпожа а, Корнелисън отново има думата. Аз а, очаквам законодателна инициатива от комисията, но въпроса за дискриминацията при а, свободното движение на работниците възниква, когато има криза, а, също така и под натиска на политически сили, които са по-скоро популистски, отколкото политически. Поне така е в моята родина, в Холандия където има партия, които не само заемат е, крайни позиции, но дори и основни политически партии е, и които всъщност влушават отношението към е, мигриращите работници, особено от определени части на Европа. И аз мисля, че комисията е на прав път, когато казва, че замяната на работниците е, може да е, така можем да се борим с нея само ако мобили, е, свободно движещите се работници имат същите права и не би трябвало да се създава конкуренция, съревнование между местни граждани и, и пристигащи отвън. Разбира се, че има разлика между мъже и жени. Е, има разлика в кои отрасли на економиката работят е, и естеството на самата дискриминация е различна. И аз съм направила предложения, за да се направи нещо. Освен това, мисля, че е много важно свободно движещите се работници е, да са много по-добре запознати с е, правата си. Мисля, че е, това е всъщност началото за това да могат те да предявяват правата си и да ги упражняват. И аз мисля, че трябва да знаем каква информация има за жилищното настаняване, за здравните грижи, сигурността, някои данъчни предимства за различни семейства и за различен състав на семейството. също така помощите за деца, отпуск по майчество и така нататък. Аз мисля, че трябва да поставим ударението върху правото на хората да се, да се, да се организират помежду си, да се улесни тези организации, е, за да могат е, те да се обедняват много лесно. Обикновенно сезонните работници или тези, които помагат в домакинството, много трудно се организират помежду си и това е, улеснява дискриминацията срещу тях. Освен това, мисля, че трябва да се обърне и тук внимание на равенството между половете и факта, че хората тръгват със семействата си или довеждат семействата си, те трябва да имат същите права, както и гражданите на съответната страна, където отиват. И трябва е, да се признаят и партньорствата, особено партньорствата между лица от един и същи пол, партньорства и бракове, те да бъдат признавани зад граница. А, също така да се уважава и избора, който те приемат Примерно избора да не изключиш брака, да живееш в партньорство в родината си, но това партньорство трябва да се признава в чужбина, трябва да се признават съответно и правата на децата им. И защо всичко, което проистича от това. Аз се надявам, че вие ще подкрепите това и ще добавите, ако има нещо необходимо. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви, давам думата, ако някой иска да се изкаже. Госпожа Ронцоли, да, заповядайте, имате думата. Аз отново от името на госпожа Матера. Стълб за укрепването на единния пазар, свободното движение трябва да се основава на равното третиране на мъжете и на жените. Това е основен параметр и е правилникът от 2011 година, член 45, дава на трудещите се и техните семейства право да е, се движат свободно в границата на Европейския съюз, като се възпрепятства всяка дискриминация възоснова на национална принадлежност – тези работници обаче се сблъкват с много трудности и трудностите са свързани с расата, религията или пола. И е, заради това е, мерките, които се предлагат от госпожа Корнелисен, могат е, да бъдат прияти само частично. По изменение първо е, се говори, че трябва да се гарантира свободното движение, като се спазва равенството между мъжете и жените като се насърчават равните шансове в целия Европейски съюз. Съгласна съм с това изменение, но не и с четвърто и пето. Там се е, говори е, за гражданските съюзи и половата ориентация. Е, това отива отвъд е, целите на Комисията по правата на жената. По изменение 6 аз не споделям възможността да се улесни е, работата на обекти, но накрая се казва, че държавите членки трябва да спазват директивата 6 54, където се говори за равни шансове и равенство на мъжете и на жените при назначаване на работа. Това е необходимо. По член 5 ще направи изменение, което е по-остро от изменението на госпожа Корнелисен. Трябва да бъдем по-категорични е, по дискриминацията на полов принцип е, и е, организацията, която анализира равенството на заплащането тези организации, които следят за равното заплащане, трябва да разполагат с средства. Но по изменение 19 и 20 мисля, че се говори не по темата. Отива се отвъд целите на Комисията за равни права на жените. Изменение 28 не е ясно. Кои интереси точно трябва да бъдат защитавани от организациите, които следят за равното заплащане? Председателя, сега Госпожа Пауер, заповядайте. Благодаря ви. Както знаете, аз съм докладчик е, по този доклад от Комисията по заедостта, като имаме предвид, че положението е такова, че от е, всички свободи, свободата на жената в най-малка степен се използва. И е, ако се направи сравнение между половете, делът на жените е много по малък от е, процента на мъжете, когато е, имаме, когато хората работят в чужбина. Ако искаме да ние трябва да разберем, че това не е въпрос на миграция, не е въпрос на мигриращи работници. Това е въпрос на а, мобилни работници. Дори самата формулировка се променя. А, сега, тук имаме препоръка препоръки в европейското законодателство в препоръки или в законодателство, искаме да се посочи, че в тези случаи държавите членки трябва да бъдат насърчени е, да прилагат на практика е, възможността, която се предлага за организации, които представляват работниците. Доколкото знаем, от практиката. Ликвидацията. Колективното обещетение рядко се прилага, така че тези, чрез тези организации трябва да се търси именно колективно обещетение – и тези организации трябва да бъдат е, мястото, където се осъществява контакта. Трябва да има и мрежа от такива точки за контакт. Сега възниква и въпроса за превода. Кой ще плаща? Така че има е, порт портали в интернет и вебсайтове и какво ли не. В е, проекта се казва, че е, в, в, тези въпроси се засягат рядко. Така че така че ние търсим разбираема формулировка но е, се опитваме да разберем кой в съответната държава членка ще отговаря за различните въпроси. Аз е, оценявам подхода в становището. Трябва да се каже, че за жените е много по-трудно да се възползват тази свобода защото те са в много по-сложна ситуация, когато трябва да съчетават е, професионален и личен живот. Така че аз се опитах, доколкото можах, естествено, не може във всеки член да се говори за е, равенството на половете, но е, поне да се разшири обхвата да се разшири обхвата на този законодателен акт, защото, както знаете, има и други законодателни актове против дискриминацията. Така че е трудно да се вземе преди всеки проблем. Как да сме сигурни, че е, няма да има дискриминация срещу граждани на други страни. Но трябва и да се спрем на съдебните дела. Е, защото по член 45 формулировката приключва с а, това, че гаранциите за свободата а, е ограничена за частните дружества. А, за, обаче, защото не може да се приложи към публични услуги. Обаче съдебните решения са различни. По съдебните решения става ясно, че трябва да има ограничения за професии за граждани от различни държави членки, които са свързани е, с изпълнителна власт. Така че ние искаме и е, това ново познание да бъде включено в доклада. За съжаление, Има предложения, които са извън обхвата на е, този правилник или съответно директива. Има изменения, които засягат е, други директиви против дискриминацията, а не просто е, тези, които се ограничават до гражданството, дискриминация, която се позовава само на гражданство. Та, накратко, аз приветствам и високо оцелявам усилието. Аз ще се опитам да направя всичко каквото мога, за да се спра и на равенството на половете,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 Ние приветстваме проектостановището и бихме искали да се спрем на два проблема. Както добре знаете, комисията няма намерение да разширява обхвата на регламент 492, нито и да, нито и да го ограничава. Така че Що се отнася до изменение 3, където е посочена съответната директива, Става дума за директива 38 от 2004 година, която включва така наречените трансгранични е, трудещи се. Така че тук има има възможност да, да има някакво объркване, защото в унази директива са включени и семействата на работещите по, по трансгранично, а, в новата директива, в новите регламенти е възможно тези семейства просто да не бъдат е, включени. Така че е, практически е, практически всички е, аспекти са включени в регламент 492, който на практика включва всички е, е, социални придобивки и Така че в, в, в, в, в предложението всъщност а, е, а, е, има аспекти, които биха евентуално ограничили тези социални придобивки. Просто искам да привлеча вниманието върху това. В регламента, свързан с трудовите условия, също са включени различните аспекти, колкото до социалното осигуряване и медицинското осигуряване и правата, свързани с това. Те са включени в регламент 883 така че няма, смисъл, че не е, не е необходимо да бъдат изрични упомена, изрично упоменавани в новът, новия законодателен акт. Това е което искахме да изтъкнем. Благодаря, казва председателят. Госпожа Корнилцен, имате ли още нещо да кажете? Да, благодаря. Да, аз изслушах с много голям интерес казаното от тримата изказващи се и, и ще наистина ще разгледам много внимателно а, забележките на комисията, защото целта не е нито да се намалят и ограничат социалните придобивки, нито да бъдат изключени а, мигриращите трудещи се и тези, които работят в а, а, съседни страни. Радвам се, че госпожа Матера а, подкрепя някои от измененията. Не, не се очудвам и на нейните забележки, така че с удоволствие бих обсъдила нещата с нея. Госпожа Амбауър също наблегна на един важен проблем, т.е. кой за какво носи отговорност и просто разпределенията на отговорностите трябва да бъде трябва да бъде много по-добре определено, колкото до обхвата ще ще видим доколко бихме могли да го разширим или доколко можем или искаме да разширим. Но при всички случаи съм сигурна, че тази директива ще може да а, подобри състоянието и въз... да даде допълнителни възможности на а, мигриращите трудещи се, така че това е един важен проблем и за това трябва да направим всичко възможно, за да доведем нещата до положителен а, край. Благодаря на всички, казва председателят. Срок за внасене на измененията 5 септември 12.00. 5 септември 12 часа. Комисията ще гласува на 3 октомври, а комисията по заетост ще гласува доклада на 5 ноември. Сега минаваме към 15-та точка, точка разни. Следващото заседание ще бъде на 15 септември сутринта и след обяд. Благодаря на всички и ви пожелавам приятна вечер.